Добър ден на всички, дами и господа, членове на комисията Либе. Добре дошли отново. Продължаваме нашето заседание и пожелаваме добре дошъл на министър Алан Шатър, министър на Ирландия за правосъдието и обраната, и той е представител на действащото председателство. Миналата седмица в Страсбург пожелахме добре дошъл на министър-председателят на Ирландия. Аз мисля, че мога спокойно да твърда, че ние ще подадем ръка и ще работим заедно с министър Шатър, след като той ни представи приоритетите на ирландското председателство през следващите 6 месеца. Знаеме, че тази година е решителна за нас, защото нашия мандат също изтича до година, така че ние имаме, трябва да направим всичко възможно, за да приключим колкото се може повече е, висящи дела. които в момент, в момента са в ръцете на ирландското председателство. Сега ще му дадем 15 на минути, за да представи приоритетите на Ирландия. След това ще има един първи кръг въпроси от името на различните политически групи, след това първи един кръг отговори и след това останалите членове на комисията биха могли да вземат отношение по различните теми. Това ще бъде вторият. Така че, добре дошъл, господин Шатър, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да представя приоритетите на ирландското председателство в областта ПВР. Това е седмото председателство на Ирландия и отбелязваме и 40-та годишнина от нашето присъединяване към Европейския съюз, но това пък е първото председателство, в което е, правосъдието и вътрешните работи влизат в нормалните структури на е, договора, т.е. при повишена роля на парламента. Нашите отговорности са широко обхватни, и включват много важни въпроси за над 500 милиона граждани на Европейския юнион. Става дума за проблеми свързани с сигурност, безопасност, права и свободи, които всъщност са ключови за европейското сътрудничество. А, надявам се, че ще продължим да работим в тясно партньорство с парламента в името на интересите на нашите граждани и с цел досиетата да бъдат, да, да отбелязват на, напред. Това е първото италянско председателство, което действа по методологията на тройката и ние сме изработили програма заедно с Литва и е, Гърция. Имаме е, тази програма покрива 18 месеца, в които ще трябва да се справиме с економическите, финансови и социални предизвикателства. Много от вече висящите и така наречени действащи линии ще бъдат приключени. Включително по време на тази програма ще приключи и е, първата част от петгодишната програма, свързан, включена в Стокхолмската програма. Това ще стане през 2014 година. Целта е да осигурим економическа стабилност и Европа да поеме отново по пътя към економическия растеж. Предизвикателството да върнем европейската економика на, по стабилния път на растежа, със създаване на нови работни места е, е един от приоритетите на ирландското председателство. И трябва да видим какво можем да направим в областта ПВР, за да насърчиме създаването на работни места в целия Европейски съюз. В нашия дневен ред са залегнали мерките, които имат за цел да насърчават економическото, економическата дейност, за да изпълниме нашите приоритети. предложения като защитата на данните е, не само ще защити интересите на нашите граждани, но също времено ще увеличи доверието в е, онлайн транзакциите и ще има много по-голямо използване на този вид онлайн услуги. По този начин ще се увеличи е, трансграничният търговски обем е, в рамките на, на вътрешния пазар. А, пък е, доверието е толкова важно в, при развитието на новите технологии. Това ще създаде нови възможности за предприятията, но същевременно и нови предизвикателства за, за законотворците. Е, важно е да има достъп до, до, до правилните, до, до, до е, точните данни, за да можем да водиме борба с организираната международна престъпност. Да постигнем напредък в областта на защитата на данните е едно от нашите е, предизвикателства. Подобни мерки е, включват е, едно предложение за общоевропейски запор на банковите сметки, както и предложение за несъстоятелност. Две предложения, които са направени неодавна от е, комисията и които ще бъдат приоритет на нашето председателство, също както и общоевропейският закон за продажбите. Сега нека да спомена с няколко думи защитата на данните. Споменах, че това е един от приоритетите за защита личния живот на нашите граждани, но също, също, същевременно ще бъде един начин за насърчаване увеличаване обема на трансграничния обмен. Така че председателството ще направи всичко възможно за отбелязване на напредък е, по пакета. Е, този проблем беше обсъждан на неформалния съвет по ПВР в Дъблин миналата седмица имаше много важни дискусии относно важни проблеми, като така нареченото вътрешно изключение, правото да бъдеш забравен, както и е, схемата за административни санкции. Ние при, приветстваме обширния и всеобхватен доклад, който беше изработен от вашата комисия и ще проследиме развитието на тези различни документи и очакваме вашата цялостна оценка по пакет. Е, едно друго, е, друг наш приоритет е да се вземат съответните мерки за конфискуване на е, приходите от е, незаконна дейност. Е, на национално равнище Ирландия отбеляза успех в е, тази област, благодарение на усилията на нашото нашия офис за е, конфискуване на криминална печалби от криминална дейност и то може да служи за модел в Европейския съюз. Очакваме също така в най-скоро време предложението на комисията за е, взаимно признаване на заповедите за конфискации. Е, съвета постигна до общ подход към проект от директива на 7 декември 2012 година и сега ще започнем преговорите с Европейския парламент в рамките на обикновената законодателна е, процедура. Знам, че вие сте отложили гласуването по този въпрос в очакване на становище на Международната на, е, агенцията за фундаменталните права. Но очакваме този вод да бъде проведен в най-скоро време, за да можем своевременно да постигнем необходимото е, споразумение. Е, колкото до е, споразумението за данните на гражданите, е, знаеме, че всички сме единодушни, че това е един от важните начини за борба с тероризма и тежките престъпления. Разбирам обаче, че е трудно да се постигне споразумение по този въпрос, тъй като има много, много, много виждания, най-различни виждания и че в миналото парламента е, представи известен брой проблеми, които му се струваха непреодолими. Но смятам, че всички сме еднодушни, че трябва да работиме в името на сигурността и безопасността на нашите е, граждани данните за, за гражданите и контрола на тях са е, една, ед, един е, важен начин по който правоприлагащите и полицейските органи могат да се борят с тероризма. Надявам се, че за бъдеще ще намериме точния баланс, за да можем да финализираме това предложение. Що се отнася до проблемите свързани с Шенген, ние ще бъдем много активни по време на нашето председателство. Много е важно Знаете, че системата ШИС е от основно значение за всички. Сега беше, беше разработена второ поколение система ШИШ, ШИС, която да свързва системите за предупреждение с биометричните данни и Европейската заповед за арест като по този начин разшири и задълбочи полицейското и съдебно сътрудничество. Е, надяваме се на едно плавно преминаване от е, първата до втората система в рамките на нашето председателство. Също така отчитаме, че системата за управление на, е много важна за прилагането на Акит от е, Шенген. За това е, пакета за управление ще бъде един от нашите е, приоритети и макар и доста напредък да беше постигнат по време на кипърското председателство, се надявам, че ще намериме е, ще постигнем консенсус, за да може този пакет да завърши успешно в края на нашето председателство. Надяваме се също да напреднем по приемането на България и Румъния в шенгенското пространство. Това е включено в дневния ред на съвета ПВР за март. Сега, относно плановете за иммиграция, виза и търсещите обежище. Ние приветстваме скоростното решение на комисията за а, за новите правила за визите, за да постигнем растеж. Това е един от приоритетите на нашето председателство, а именно да подсили още повече устойчивото развитие и а, заедостта. Ще видим как това може да се осъществи на практика. И в визовите отношения, в визовите въпроси, бяхме, ще се постараем да приключим възможно най-много досиета по визите. Има две оставащи досиета, предполагам знаете. Те са в преговори с парламента за общата европейска система за търсене на обежище, така както го иска програмата в Стокхолм и директивата за обежище. И председателството признава, че трябва да продължим с мерките за тази обща система в Европейския съюз за търсене на обежище е, това е един от основните ни въпроси. Идеята ни е да постигнем споразумение с парламента и по двата въпроса и да отворим пътя към общата европейска система за обежище. Относно Евродак, това е много важно да се знае, че тази система е великолепен пример за практическо сътрудничество, която подкрепя и работи заедно с съвместната европейска система за търсене на обежище. А относно прилагането на достъпа до Евродак, отбелязвам, че съвета и парламента ще работят заедно в това отношение. Председателството заедно с парламента ще работи и по оставащите въпроси, свързани с регламента, с цел да подкрепи ефективното прилагане на Дъблинския регламент е, като един кръгълен камък на развитието на общата европейска система за обежище. Основният въпрос тук а, засяга най-вече третирането на тези, които търсят обежище и процедурните гаранции, а също така и а, функционират на системата за непридружени непълнолетни. Давам си сметка, че парламента а, се тревожи, че, че съветът не е приел на първо четене позицията относно условията за приемане и директивата, свързани с тези условия, както и Дъблинския регламент. Разбирам, че подобно приемане не е било възможно, защото голям брой от държавите членки са желали на този етап да приемат всички инструменти заедно. Тези предпочитания са настрани и се падат по-настрани от съвместните референции. И идеята е да работим с парламента, за да постигнем споразумение по обща система за обежище. Смятам, че всички елементи на тази система могат да бъдат приети формално в близко бъдеще. Относно иммиграционните мерки, председателството ще се стреми да постигне споразумение с парламента по директивата за сезонните работници и директивата за вътрешно-корпоративен трансфер. Очакваме също да имаме подобни споразумения за студентите и учените и в зависимост от дата на публикация, ще започнем преговори с съвета в това отношение. Относно многогодишната финансова рамка, имахме добра подготвителна работа от кипърското и датското председателство и председателят Ван Ромпой предложи миналият ноември да смалим разликата между държавите членки. Разбира се, все още очакваме окончателното споразумение като председателство и на национално ниво Ирландия иска да и Европейския съюз да има достатъчно средства, за да подкрепи растежа и заедостта. И ние, като председателство, се искаме да постигнем ранно споразумение и се радваме на гъвкавостта, спомената от господин Рампой, относно ПВР съветът и инструментите по МВФ, които трябва да бъдат постигнати, ние ще направим всичко възможно заедно с парламента, за да ги постигнем. Относно достъпа до адвокат, това ще е едно от приоритетите на Еландското председателство, защото смятаме, че това е много важно, особено при съдебни разследвания и не, не покрих тук в тази презентация всички теми, с които Ирландското председателство смята да се занимава, но все пак мисля, че направих един добър обзор. И, господин председател, радвам се за дадената ми възможност да говоря тук. И се е, радвам, че ще можем да се сътрудничим с вашата комисия, с парламента като цяло и съм готов да отговарям на вашите въпроси, доколкото мога. Благодаря. Благодаря, господин Шатър. And now we open the first round of floor. Добре. Сега давам думата на представителите на политическите групи, на координаторите и след това ще има втори кръг въпроси. И така, нека да започнем с координатори тура на НП. Господин Папа Николао. Благодаря, господин председател, господин министр, благодаря за презентацията. Вие сте е, министр на правосъдието, но ви благодаря, че говорихте с системата за обежище. Вашето председателство е, е в много критичен момент за Европейския съюз. И то определено ще имате много, много напрегнати следващи месеци и очакваме много от вас. Ще се постараем <coughs> да работим усърдно по въпросите, свързани с Шенген – Пет доклада са блокирани от този парламент по причини, свързани с ин, ин... междуинституционалното функциониране в Европейския съюз. Имаше едно решение на съвета преди няколко месеца. Нашата група настоява и този парламент настоява, че трябва да има компромис, да има някакво равновесие, да се спазва Лисабонския договор и разпоредбите, които имаме, за да можем да работим правилно и за бъдеще. Сигналите, които получихме от председателството, са положителни. Моля да ни кажете малко повече. Как мислите да процедирате? Как мислите, че можем да решим този проблем? Разбира се, ние очакваме също и да приключим с пакета за убежището. Това е много голямо предизвикателство за нас, но смятам, че е време Европа да има общи разпоредби за търсене